Е, днес след обед е около 5.30. Съгласни ли сте? Около 5.30 да проведем дебата по въпроса. Ако няма възражение, нека да е, го приемем. Аз е, имам едно предложение. Да не дойде просто някой от израелската мисия, а да дойде посланника. Не е допустимо това да се изпращат е, по-низкостоящи дипломати да говорят с нас. Преди да стигнем до този въпрос, нека първо да постигнем съгласие за това, че искаме дебат в пет и половина днес след обед. Смятам, че всички са съгласни, така че възражения няма. Прието е. По втория въпрос, баронеса Аштън няма как да присъства, но сме съгласни, че трябва да се обърнем към председателството и негови представители да участват в заседанието ни днес след обед в пет и половина. Има ли възражение? Не. Добре, значи каним председателството. След това трябва да поканим някой от е, представителството на Израел към Европейския съюз. Колегата Вайгъл каза, че само посланник можем да поклоним. Господин Вайгъл, да, настоявам да присъства посланника, а не някой друг. Само посланника. Добре. В такъв случай вземем ли решение да поканим посланника на Израел? Господин председателю, важно е, когато колегата казва не който и да е от израелското посолство, но комисията трябва а, да направи всичко възможно да има представител от а, посолството. Или и, и това трябва да бъде възприето и прието от а, посолството в Израел за това, че ние искаме високопоставено лице да дойде срокът нас. Колегата Салафранка. Eh, Господин председател, мисля, че трябва да сме съвсем ясни. Тук говорим на много, за много сериозни събития. И трябва да настоим да дойде посланникът лично. Не можем да приемам да дойде някой друг от е, представителството. Ако не дойде посланника, по-добре да не идва никой. Що се отнася до предложението на господин Свобода за Албания, съгласен съм, ще продължим по този въпрос, когато се разясни ситуацията. Госпожа Кил от групата на Зелени. Господин председател, много е важно да дойде посланникът лично, защото е добре да вземем предвид и събитията, свързани с посещението на нашата делегация в Израел. За тази цел е много важно да се срещне с посланника лично. И накрая по тази точка Господин Касендърфер. Благодаря, господин председателю. Аз съм член на делегацията в Израел. Имахме разговор с съместник министър на вършите работи господин Айлон, И съвсем ясно казахме, че поведението на посланика преди да заминем не беше толкова адекватно, колкото си представяхме. Нека той да дойде тук защото ние искаме а, да разговаряме с най-високопоставеното лице, което може да откликне на нашите въпроси. Това, което а, се случи, трябва да бъде съвсем ясно разяснено. С господин а, Мотаки и той трябваше да бъде посрещнат с. А, малък прием с вино и така нататък. Аз смятам, че това не е уместно. Е, колеги, io per la verità davo per scontato che la missione israeliana fosse... Уважаеми колеги, честно казано, аз също Смятам, че е добре представителството на Израел да се представлява от посланника. И така, провеждаме дискусия в пет и половина. Възнамеряваме да обсъдим въпроса за газа след гласуването. Ще поканим председателя на КОПС и посланника на Израел. Само посланника. Съгласни сме по това. Има ли възражения? Има ли възражение по отношение на протоколите е, от 14 е, април и 4 май? Господин председател, не съм взел дума, не поисках думата, за да говоря за а, е, протокола. По-скоро исках да коментирам по предложената процедура. Може би не ме видяхте, аз на няколко пъти е, вдигах ръка. Имаше съмнение за това дали ще гласуваме по Албания. Искам думата като докладчик. За мен не е проблем да се отложи гласуването, докато видим как се развиват нещата, но не съм много сигурен, че е, сме постигнали официално съгласие за това отлагане. И затова бих искал да знам дали или не трябва да представя доклада. Нямам нищо против предложението на господин Свобода да отложим гласуването. Надявам се, че нещата ще се придвижат в правилната посока. Просто искам да знам дали трябва да представя доклада или не. Можете ли да изясните този въпрос? Inizieremo adesso, inizieremo adesso il dibattito sull'Albania e quindi lei avrà случай значи нека да започнем с дебата по Албания. Всички ще имат възможност да вземат думата и ще решим как да действаме. И така можем да смятаме, че протокола от 14 април и 4 май е прият. В такъв случай нека да се захващаме за работа. Преминаваме към предложението за резолюция за процеса на европейска интеграция на Албания. Първоначалния обмен на становища ще се занимае с подадените изменения към доклада на нашия докладчик господин Хунтис. И за да действаме по-гладко днес след обед, докладчика заедно с докладчиците в сянка са изготвили компромисни изменения. Давам думата на докладчика. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ε, δεν θα επεκταθώ. Благодаря, господин председател. Нямам намерение да говоря по текста на резолюцията, тъй като а, ние дискутирахме а, този въпрос. А, след това се свързахме с а, докладчиците в сянка от другите а, групи. А, положихме усилия за постигане на съгласие. Искам да благодаря на колегите за това, че предложиха как да формулираме компромисните изменения така че да намалим цялостния брой на измененията. Тъй като успяхме да изготвим компромисни изменения, смятам, че това доказва, че ние имаме а, съгласие по същината на въпроса. Това ще си проличи и при гласуването. Има само няколко точки, където мненията ни не съвпадат. Вероятно мога само да спомена няколко въпроса, които са свързани с настоящите развития. Един, една важна точка в моя доклад, която е особено актуална относно бъдещото присъединяване на Албания към Европейския съюз, е това как да се справим с ситуацията на зададена улица. Мисля, че имаме едно добро предложение. Ситуацията се изменя, нещата се променят, опозицията в Албания сега се е върнала обратно в парламента. Въпреки това, ние все още очакваме а, да бъдат изтълкувани а, изборите, които се случиха преди една година. Смятам и се надявам, че Албания ще успее да излезе от тази криза, но в момента ние нямаме много възможности за действия. Действително, опозицията се е върнала в парламента, но не са се променили кой знае колко нещата. Втория въпрос, който исках да засегна, е свързан с въпроса за визите. Вярвам, комисията на 27 май прие <clears throat> предложение, според което се планира изготвяне на ново положително предложение за Албания и Босна и Херцеговина. Ако случай е такъв, мисля, че е така, то ние трябва да приветстваме този ход на комисията в нашия доклад. В него трябва да заявим своята подкрепа за принципа, според който албанските граждани имат право на свободно движение. Въпреки политическата криза, която споменах по-рано, нямам какво повече да добавя. Разполагаме с компромисните изменения пред себе си. Сигурен съм, че ще ги обсъдим. И в заключение мога да кажа, че в нашия доклад би трябвало да оставим отворена вратата за присъединяване на всички държави от Балканите. Ние искаме да ги насърчим, да направят необходимите реформи, които са в интерес на техните граждани, на техните страни и на цялостната им сигурност. това е основното в моя доклад и разбира се компромисните изменения. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на секретарията на комисията. Благодаря, казва председателя. Сега нашите докладчици в Сянка. Подканвам ги да вземат думата. Благодаря, господин председател, С господин Кантис съвместно имахме едно много успешно сътрудничество. Проведохме успешни дискусии по отношение на измененията и постигането на компромисни изменения. Е, има, някои, има едно, по което не съм много съгласна, но по всички други можем а, да постигнем съгласие. По темата за образованието бяха внесени две изменения, с които се придава по-голямо значение на тази тема, тъй като в целия регион това е много важна тема. Като имаме и предвид, че тези страни ще имат възможност да участват в нашите образователни програми. Те трябва да имат национални агенции, които да могат да преговарят по тези програми. Ето защо изменението по тази тема в доклада е важно. Да, съгласна съм. Докладът, който е представен в сегашния си вид, няма да бъде изменен съществено след постигането на единодушие в Албания. Но смятам, че ако погледнем и се вгледаме в Албания, трябва да се концентрираме върху фактите. Не можем да процедираме към Албания по различен начин, отколкото към другите страни. Занимаваме се с Албания от 20 години и аз винаги се опитвам да съм неутрална и безпристрастна независимо дали Бериша е бил в опозиция, в правителството или така нататък ние трябва да сме критични е, към слабите места, трябва да искаме демокра... демократично управление в тази държава. И никой не може да обвини, че аз съм била пристрастна. Това, което се случва в тази държава, не е допустимо за една демократична държава. Това означава, че има изборно право в Албания, което преди две години с помощта на тогавашното правителство и тогавашната опозиция беше променено и сегашните избори се оповават точно на това избирателно право. След тези избори от а, а, социалистите листите, които наблюдаваха а, изборите, нямаше никакви възражения срещу изборите. Възраженията дойдоха след като беше сформирано правителството една друга социалистическа партия с тази демократична партия. Тогава, като външен наблюдател, за мен беше много добър знак, че една държава като Албания, в която демокрацията не е от толкова дълго време, стана възможно два полюса намират общ път, за да ам, един общ път към Европейския съюз. Опозицията обаче изведнъж а, започнаха да се противопоставят и до март не влязоха в парламента. Те всъщност запазиха мандатите си, но въобще а, не са работили пълноценно. Имаше и гладна стачка. Трябва да се опитаме защо всичко това. Когато една опозиция вижда а, грешка в, при провеждането на изборите, то тогава трябва да се обърне към изборната комисия или към Конституционния съд. Но не може да изисква и да очаква от парламента и от правителството, че да бъдат отворени а, избирателните урни. Такова нещо не може да очаква нашата подкрепа. Трябва ам, нещата да са според Конституцията, според законодателството и има вече няколко случая, ам, които ако опозицията смята, че трябва да бъдат а, отправени към съда, нека го направят но а, нито една политическа група тук в а, нашата комисия не трябва да подкрепя нещо в една държава членка, което е недопустимо в, а, извинете, в една а, страна, което е недопустимо и не би било прието в а, други страни. Ако искаме да подкрепим опозицията, то е а, да работят те в посока промяна на законодателното, на законодателството на избирателното право и това ново законодателство да бъде приложено по време на провеждането на предстоящите общински избори. Искам да подчертая, че трябва да разглеждаме фактите, така както са описани. Искам да ви помоля, искам да помоля всички колеги а, да убедят партиите на място, че те трябва да гледат в бъдещето да създадат нова регулаторна рамка за е, ново избирателно право, но да не гледат назад и някои въпроси могат да бъдат гласувани в парламента само с голямо мнозинство. И ако социалистите не участват, то тогава няма как да стане. И а, това ще е в общърп на, Евро... на Албания по пътя и а, към европейската интеграция. Колегата Свобода има думата. Е, благодаря, господин председател. Искам да благодаря съвсем сърдечно докладчика за неговия доклад и за добре свършената работа от него. Е, има много а, критични точки, има предложения, има коментари, свързани с Албания. Да, Албания отрази напредък. Ние искаме обаче все повече а, и по-голям напредък. Нека тези стъпки напред да са в посока а, европейска интеграция. Е, ние сме много заинтересовани от е, напредъка на Албания и много ще се радваме, ако бъде постигнат е, консенсус. Ще се радвам, ако докладчика е съгласен да отложим гласуването по Албания. За юли беше планирано гласуването в пленарна зала. Това е крайния срок, когато можем да гласуваме доклада в пленарна зала. Аз съм съгласен с казаното госпожа Пак. Но а, не искам а, да обвинявам никой. Има едно а, правителство, което е избрано а, легално и легитимно. И на а, изборните резултати не могат да бъдат променени, нито пък самите избори. Разбира се, а, има нужда от а, промяна на избирателното законодателство и кои стъпки са необходими за да се постигне такова съвършенстване на а, изборното право. Е, НП и а, социалистите сигнализираха че трябва да се стигне до едно решение. В Страсбург бяха проведени разговори с господин Бериша и опозицията. Някои неща бяха разрешени някои проблеми бяха решени, както и за създаване на специална комисия в парламента там, където опозицията а, има по-голямо влияние. Но по тази комисия и с създаване все още не е постигнато съгласие. Надяваме се, че ще бъдат доближени позициите, но пак искам да подчертая, че не става въпроса за промяна на изборните резултати, а промяна на избирателното право при провеждането на бъдещи избори. Ние всички, колегата пак и други, през годините сме се сблъсквали с такива неща и знам колко е трудно да се постигне консенсус. Трябва да признаем, че последните избори в Албания протекоха много по-добре, отколкото други предишни избори. Още веднъж искам да благодаря на докладчика за неговата готовност да отложим гласуването. Най-късният срок за гласуване пленарна зала е юли и се надявам, че до тогава ще намерим разрешение на, проблеме, на проблема. Това е наша отговорност. Ам, да, се върна опозицията в парламента. Както вече подчертах, следващия сигнал към Албания ще бъде либерализиране на визовия режим. Но това либерализиране, а, за да бъде разрешено то, трябва да видим сигнал вътре от Албания, който да е положителен. Благодаря, колега Свобода. колегата с и колегата Катин. You, Благодаря, господин председател. Искам да започна с малко добри новини. Опозицията се върна в парламента. Европейската комисия обяви либерализиране на визовия режим. Трябва да сме доволни от тези добри новини. А относно факта, че все още има разногласия, и че делегацията на Европейския парламент е отишла на място а, с умиротворителни цели, ако мога така да го нарека. Мисля, че това е една добра идея. А, мисля, че би било добре да отложим гласуването поради точно тази причина. В същото време смятам, че е много важно да гласуваме а, преди а, разпускането за лятото, така че да дадем правилното послание към албанските граждани, а именно че през есента, от есента те ще бъдат ще имат правото свободно да се движат и да пътуват. Относно компромисните изменения, докладчика направи ново предложение. И в точка 18, което е компромисно изменение 5, има изречение, с което групата на зелените не се съгласява. On all ethnic and linguistic minorities That's the new sentence. Това е новото изменение. За нас то противоречи на следващото свободна самоидентификация. Това според мен противоречи на предишното изречение. И бих искала докладчика отново да погледне това изречение. Разбирам, че няма да гласуваме след обед, но мисля, че мнозинството ще се съгласи. И още нещо, много съм доволна от компромисните изменения, които докладчика ни предложи. Благодаря. А сега господин Качин за групата на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с колегите, които смятат, че днес не е подходящ ден за гласуване, но смятам, че е необходимо да проведем дискусия, възможно най-скоро след връщането на нашата делегация. Всички очакват положително развитие ето защо ние трябва да приветстваме едно такова развитие. Най-напред искам да благодаря на докладчика за добре свършената и трудна работа, за добре формулираното предложение за резолюция на Европейския парламент по европейската интеграция на Албания. Приветствам и диалога между правителството и опозицията. На 19 на 20 беше приключена гладната стачка – Ролята на европейските институции а, беше изключително важна в усилията към а, приключване на тези разногласия в Албания. Не е постигнато обаче окончателно решение на този проблем. Необходимо е да се насърчава диалога, а единственият начин е един демократичен процес, Изключително важна също така е и ролята на Европейския съюз в региона. Без диалог и участие на всички политически сили в парламента, Албания не може да постигне прогрес по пътя си към присъединяване към Европейския съюз. Ето защо трябва да продължат и настоящите усилия Албания, която е млада демокрация, трябва да докаже, че е способна да се справи с сериозни политически проблеми. Всички политически партии там трябва да загърбят различията си и да намерят разрешение на проблема в една демократична обстановка. Едва тогава може да продължи интеграционния процес. Това трябва да се случи скоро така че ние да бъдем убедени, че институциите на Албания могат да продължат своята нормална работа. Благодаря за вниманието. Благодаря на господин Качин. Има и други желащи да се изкажат. Ще ви моля да бъдете кратки. Господин Северин. Днес говорим основно за интеграцията на Албания в Европейския съюз. И това е основната тема, която трябва да обсъдим. Това е много важна цел но трябва да сме много ясни по отношение на това какви ангажименти поемаме и какви са условията свързани с тях. Именно за това предложението да отложим гласуването не е просто промяна в процедурата. Албанските колеги, които наблюдават днешното ни заседание, трябва да разберат, че това е политическо решение. Това е един политически сигнал, който изпращаме към Тирана в който настояваме, че ако не може да се провежда конструктивен, положителен и рационален диалог в страната, тогава европейските перспективи на страната са застрашени. При всички положения не трябва да вземаме страна, не трябва да се опитваме да заместваме съдиите на различните компетентни съдилища но а, вече години наред изборите в Албания а, предизвикват а, едни и същи а, кризи. Нещо, а, което ясно показва, че а, не са наред нещата с демокрацията в страната. Ние сега не можем да решим какво е добро и какво е лошо. Най-важното е, а, че заявяваме ясно, че има политически проблем, който партиите в Албания не могат да решат. Това е много важен въпрос, който е сериозно притеснение за нас и всички в Албания трябва да разберат, че ако не могат да се справят с вътрешната криза, няма как да очакват добри перспективи по отношение на Европейския съюз. И накрая. Трябва да настоим, че парламентарната ни демокрация беше, е, е работила изключително добре факта, че сега избраните представители на Социалистическата партия отново са в парламента е резултат от нашата двустранна или многостранна парламентарна демокрация. Факт, че спряха гладните стачки също са резултат от дипломатичните действия, които провеждаме. И факта, че все още има диалог показва, че е, е, нещо се прави. Ако не се постигне скоро решение, е, тогава трябва да се вземе това предвид и по отношение на споразумението за асоцииране и по отношение на либерализирането на визите. Това трябва да е ясно на всички в, Европе... в Албания по отношение на техните е, отношения с Европейския съюз. Колегата Талер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Албания е един феномен, който е характерен за младите демокрации а, такъв а, феномен се появи след падането на Берлинската стена преди 20 години. Кое е типично, а именно, че политиците се, не се признават един друг, те се изключват. Опозицията смята, че парламентарната демокрация не е механизъм за конструктивно и положително решаване на проблемите. Има а, борби и атаки е, срещу другите. Ето защо аз подкрепям нашия ангажимент, нашата ангажираност и по отношение на демокрацията, нещо за което господин Северин говори. И както комисарят Фюле подчерта, ние трябва да подкрепим тази демокрация да претърпи по-нататъчно развитие. Трябва да бъдат преодолени тези боричкания, тези спорове. Не трябва постоянно да се сменя властта. Само и само опозицията а, да доведе а, до промяна в управлението. Аз съм за гласуването да бъде отменено, и по този начин трябва да изпратим един ясен сигнал какво очакваме. Ние очакваме конструктивно решение на този проблем и развитието на една истинска демократична страна. Разбира се, режимът свързани с либерализирането на а, визите ще е добра стъпка напред. Ние подкрепяме. Колегата Копа.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 Твърде рано някои обявиха своята победа там. Европейския съюз и парламента работиха сериозно и има постигнати резултати, защото преди няколко седмици изглеждаше, че нещата излизат извън контрол и че може да има безредици. Докладът на господин Хунти съвсем ясно изяснява положението в Албания и изрежда мерките, които трябва да бъдат предприяти. Отлагането на гласуването, според мен, ще даде ясен сигнал, който трябва да бъде разбран в страната. Трябва съвсем ясно да покажем на двете най-големи партии в Албания – че те носят отговорност за, настоящото положение. Няма невинни партии. Необходимо е страната да се върне отново по пътя към демокрацията. Що се отнася до, до визите, нещата вървят добре, защото в крайна сметка гражданите не трябва да плащат за отрицателните позиции, заети от техните политици. Господин Мадленер. Благодаря, господин председател. Понякога се чудя какво правя тук. Дали това е парламент, който иска да направи живота по-добър в Европа. Ние тук говорим за Албания, една от най-корумпираните страни в Европа, с много организирана престъпност. Е, това е една мафиотска държава. А тук говорим за отменяне на визите. Чудесно, значи албанските престъпници свободно ще пътуват из Европа. Освен това, нека да ви припомня, че исляма не е просто религия, това е една идеология, която има за цел да завладява. И тя може да създаде огромни проблеми в Европа. Та какво правим въобще? Опитваме се да вкараме една корумпирана страна в Европейския съюз и е, гражданите ни ще да станат жертва на решението на този парламент. Не мога да разбера това. Благодаря. И накрая. Госпожа Янако. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика. за този доклад. В него са засегнати всички елементи, свързани с напредъка на демокрацията в Албания. Аз от 20 години вече се интересувам от Албания, господин председател. И там положението е уникално. Говорим за различни кланове, за огромни разлики между северната и южната част на страната – И друг път се е случвало опозицията да реагира по подобен начин и да напусне парламента. Сега трябва да заявим, че албанците решават какво да правят в своята страна, но ние трябва да отложим гласуването до един по-късен етап – и да настоим а, на това, че въпроса за визите може да бъде разрешен само ако има по-голяма демократизация в страната и ако има действителна борба срещу организираната престъпност. В Гърция има много албанци, които работят много добре и които помагат за подобряване на положението и в нашата страна. Не трябва да мислим за Албания като някаква черна страна и, на, и в други страни има подобни явления. Но трябва съвсем ясно да изразим своето становище, което е, че опозицията трябва да вземе своята позиция, но вътре в парламента. Председателят, добре преди да извлечем каквито и да било. заключения. нека да изслушаме председателя на делегацията за отношения с Юго-Источна Европа, господин Гота. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, защото много от нещата, които исках да кажа, вече бяха казани. Първо искам да поздравя докладчика господин Хунтис, който показа а, голяма политическа воля да обсъжда въпросите с други политически групи, за да намери най-добрите компромиси. Не всичко беше възможно, но мисля, че той положи много усилия. Съгласен съм с а, отлагането на гласуването до днес след обед. Смятам, че това е въпрос, който трябва да се разглежда от албанците не като процедурен въпрос, а като ясно политичес... ясен политически сигнал, който е в тяхна подкрепа и който трябва да бъде използван разумно и рационално. Наскоро имаше някои политически стъпки, на които се радвам, стъпки, които имаха за цел да намерят решение на тази сложна ситуация. Но ние бихме искали да получим ясни гаранции за бъдеща политическа стабилност и за това, че ще могат нормално да функционират институциите в Албания. За тази цел трябва да почакаме. И слушах обсъждането и смятам, че всички искрено се интересуват от това Албания твърдо да стъпи на пътя към бъдеща европейска интеграция. Именно на тази основа трябва да намерим решение. Съгласен съм с Дорис Пак, че е много важно да се запази Конституцията и законността в страната. Никой не трябва да се съмнява в резултата на изборите. Мисля, че има... Но мисля, че е добре възможност за в бъдеще да се променят правилата, да се промени закона за изборите, за да не се повтарят отново тези кризи, както спомена господин Северин. Сега, що се отнася до условията? Мисля, че това е най-добрият начин да се... Най-ефективният начин да се прилага натиск върху дадена страна, но се радвам, че не гласуваме днес, защото тук са много важни условията, свързани с либерализацията на визата. Знаем и становищата на комисаря Малмстрам от миналата седмица, знаем позицията на комисаря Фюле и там се казва, че по отношение на либерализирането на визите има конкретни показатели, които се наблюдават и в момента, в който се постигнат добри резултати по тези показатели, а, и в който всички тези условия са изцяло спазени, тогава може да се пристъпи към либерализиране на визите. И така трябва да продължим да вършим политическата си работа и тук в парламента, и в комисията. И се надявам, че Албания внимателно наблюдава всичко това, защото тук става дума за бъдещата съдба на Албания и са необходими ясни и окончателни политически решения. Благодаря, господин председател. Господин Хунтис има думата за обобщение по доклада. Освен това искам да чуя и мнението му за отлагането на гласуването. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за това, че допринесоха за дискусията. Тъй като всички очевидно са съгласни да отложим гласуването, мисля, че трябва да го направим, но искам още веднъж да кажа, че посланието, което трябва да изпратим към политическите партии в Албания с нашето гласуване е, че те трябва да използват всички възможни средства за излизане от политическата безисходица, която съществува в момента. Ние отлагаме гласуването не защото нямаме единодушие в комисията, защото искаме да бъде възможно в парламента да се провеждат дискусии в нормални обстоятелства. Второто послание, което трябва да предадем и мисля по което имаме и съгласие, е поне от моя страна мисля, че и докладчиците в сянка са съгласни. Ще се опитам, възможно, най-много да подобря текста. Мисля, че приемането на този доклад ще донесе не само лично удовлетворение на мен, но ще изпрати послание към албанската политическа сцена, към общественото мнение там Посланието ще бъде, че Европейския парламент а, има определени свои критерии, които трябва да бъдат спазени когато става дума за процеса по присъединяване на Албания към Европейския съюз. Не искам в момента да говоря за политическата ситуация там. достатъчно е да кажа, че следя ситуацията отблизо и като цяло ситуацията в региона. От години я следя. Моя доклад няма за цел да очертава тази ситуация, но има проблеми, които продължават с години. Мисля, че те трябва да бъдат наясни, че те трябва да разрешат много повече проблеми от безисходицата, в която в момента се намира страната. Необходимо е да се създаде истинска демократична система. Това изисква много работа и всичко ще зависи от тълкуването на изборите, които бяха проведени миналата година. Относно либерализирането на визовия режим, аз също споделям тревогите, които колегите изразиха по един или друг начин. Въпреки това, не смятам, че трябва да изпращаме послание, което казва, че нашата позиция става по-строга. Важното за нас е принцип, са принципите. А именно, Албания е изпълнила определени критерии и трябва да може да се ползва от либерализирането на визовия режим, така че албанските граждани да могат свободно да пътуват. Друг ще бъде въпроса кога очакваме гласуването, така че да можем да дискутираме измененията и да отчетем развитията, събитията в политическата система. Мисля, че за нас е важно да отчетем а, новите развития в Албания, още повече, ако те са в правилната посока. Много добре. Гласуването ще бъде отложено до 22-23 юни, следващото заседание на комисията. И така, ще продължим с дискусията на точки 6 и 7, както решихме за днешния дневен ред. Това е финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека и след това изменението на инструмента за стабилност. Планирали сме да дискутираме финансови инструмент за насъчаване на демокрацията и правата на човека, изменението на инструмента за стабилност. През 3 декември беше даден мандат на докладчика, на докладчиците Гал и Лох Билер да използват разпоредбите от 2, разпоредба 291 от от договора за Европейския съюз във връзка с споменатата тема. Докладите бяха изпратени. Въпреки всички усилия обаче нямаше споразумение с съвета. Той се противопостави на изпълнението на тази процедура, която парламентът изиска. През април докладчиците информираха колегите, че преговорите не са били успешни. Предложиха да гласуваме по предложението за резолюция, което все още предстоеше във връзка с инструмента за насърчаване на демокрацията и правата на човека. Очакваше се този следобед да гласуваме, което ще ни позволи в пленарна зала да приемем четирите доклада, а именно през юни. Това е а, развитие и сътрудничество, а, развитие на индустриализираните страни, инструмента за демокрация и правата на човека. Искам да ви напомня, че ако приемем измененията с изменение на процедурите, то гласуването ще потвърди, че същата процедура ще се отнася и за инструмента за стабилност. Доклада по инструмента за стабилност беше прият преди влизането в сила на Лисабонския договор. С тази информация ще дам думата на госпожа Гал, докладчик по инструмента за насърчаване на демокрацията и правата на човека. Благодаря, господин председател. Както вече обяснихте, Историята е дълга. Тези изменения имат своята история и за да бъде по-ясно какво се случва, съвсем набързо ще разгледам различните кръгове от преговори и обмян на гледни точки в нашата комисия. Европейската комисия инициира, инициира техническо изменение по Европейския инструмент за, демократи, за демокрация и правата на човека миналата година във връзка с ДДС. Това беше важно изменение за гъвкавост, което позволява на, служ... на служителите да а, решават кога а, има а, допустимост на различни мерки. Ние се съгласихме с предложените изменения. Освен това, след е, първия обмен на гледни точки в Афет Пресно Енври и след предложение на правната служба на парламента и е, от гледна точка на това, което се случи с останалите три инструмента, ние решихме да включим изменения – така че парламента да има възможност да работи с регулаторна процедура, процедура на контрол след, комитологията, след процедура на комитология. Всичко а, по този въпрос и а, трите останали инструмента. След влизането в сила на Лисабонския договор няма възможност да се работи с регулаторна процедура по контрол – ето защо трябваше а, да направим изменения. На 3 декември имахме среща в комисията АФЕТ. Помолихме колегите да ни дадат мандат, който да ни позволява да дискутираме с комисията и съвета за използване на процедура за делегирани действия по а, член 290 от договора във връзка с приемането на стратегически а, документи по Европейския инструмент за демокрация и човешки права. Комисията прие този мандат, започнахме преговори за четирите външни и финансови инструменти заедно. Във всички останали три случая а, ние не поискахме гласуване. Гласуването беше отложено за днес. След два кръга от преговори, в формата на триалог, воден от колегата господин Мичел от Комисията по развитие, стана ясно, че нито комисията, нито съвета са отворени към това да има възможност за демократичен контрол от страна на парламента по стратегически документи и финансови инструменти. Дори за тези части, които могат да бъдат квалифицирани като делегирани действия по член 290 от договора. Ето защо ние искаме да постигнем компромис, един специално разработен механизъм за тези части от стратегически документи и индикативни програми, които могат да, да се считат за делегирани. И за да бъдем всички на равна нога за всичките инструменти и парламента да може да преговаря, сега е необходимо да гласуваме в АФЕТ, защото в този случай за четирите инструмента ще имаме равни условия, ще има е, еднакви изменения и по този начин след гласуването в АФЕТ да може през юни да има гласуване на първо четене в пленарна зала и след първото четене ще има нов кръг преговори. В момента има борба между парламента, комисията и съвета за правото на контрол от страна на Европейския парламент за определени части от стратегическите документи и многогодишните програми. Днес ще гласуваме първоначалните изменения във връзка с първоначалното изменение на комисията. След тях, след това ние ще извадим измененията въведени миналата година. 4, 5 и 6. Те ще бъдат заменени от нови 9, 10 11, които са по делегирани действия. Те са едни и същи и по четирите инструмента. Това е което мога да кажа на този етап. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Патня. И докладчика по изменението на инструмента за стабилност. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на колегата Франциска Брантнер. Много благодаря на колегата за представянето на Европейски инструмент за демокрация и правата на човека. Много важен въпрос и смятам, че можем да подкрепим нейното предложение. Да гласуваме по подадените изменения, които включват делегираните актове в различните инструменти, включително инструмента за стабилност. Хоризонталният тирило, както бе обяснено, не доведе до вземане на решение. И дори да има известни съображения за така наречените специално изготвени механизми. Мисля, че е добре гласуването в пленарна зала да е през юни. Що се отнася до формал... с изключение на формалния трилог, нямаше диалог по същество за инструмента за стабилност. Става дума по-конкретно за включването на борбата срещу лекото оръжие. И както бе казано, все още чакаме съвета и комисията да излязат с съвместна декларация за това как планират да разрешат своят, своя диспут за мерките по отношение на леките оръжие и тяхто финансиране от инструмента за стабилност. Господин Галер. Благодаря, господин председателю. Благодаря на колегите, които изготвиха другите два доклада. Ще се спра на две неща. Може би едната от точките ще бъде доизяснен с помощта на комисията. Данка за добавена стойност. Става въпрос за него. Е, споменават се митата и другите видове такси, данъците. Имаше предложение да бъде зачеркнат тази част от текста. Но какви ще са последствията? Има фундации, политически фундации, които работят в отделните страни и те имат нужда от това да им бъде върнат данък добавена стойност. Тъй като не всичко могат те да финансират със собствени средства. Моя конкретен въпрос е, ако липсва а, формулировка свързана с а, възстановяване на а, ДДС, дали това ще е от помощ? или е, въобще има ли някаква формулировка, която да забранява възстановяването на ДДС. Не искам а, да се получи така, че накрая неправителствените организации и другите активисти на място да не могат да изпълняват своите проекти, а, защото не разполагат а, с а, средства. Със средства, с а, които да покриват а, ДДС-то. На второ място проведе се една задълбочена дискусия на второ четене по отношение на всички инструменти. Това е много важно. Триалога, свързан с процедурата по комитология. Ние трябва да упражним нашето влияние, трябва да упражним нашият контрол. Но удряме на камък, както по отношение на комисията, както по отношение на съвета. Ще е добре, ако а, имаме а, всички инструменти на едно ниво, още на първо четене така че да можем да упражним нашето влияние. Това е. Благодаря ви. Колегата Лозинг. Благодаря, господин председателю. От името на моята политическа група искам да изразя моята благодарност към докладчика за нейните усилия, свързани с постигане на душие по въпроса за парламентарния контрол, който проистича от Лисабонския договор. не трябва да има загуба на правомощи, свързани с парламент парламентарния контрол. С Лисабонския договор бяха придобити ли повече правомощия от страна на парламента. Но а, тези делегирани актове са непропорционално разпределени. Ам, делегираните актове, свързани с външната политика, политика на, на сигурност, са по-скоро в ръцете на госпожа Аштън. Парламентът обаче е единственият орган, който е директно избран от европейските граждани. Е, той е легитимен орган и по този начин а, това разпределение на делегираните актове не е справедливо. По отношение на външния финансов инструмент, както инструмента за насърчаване на демокрацията и правата на, човек, на човека, ние подкрепяме измененията, внесени от докладчика. И ние ще гласуваме за тях. Трябва, разбира се, да се гарантира и в бъдеще парламентарния контрол. Ние не сме съгласни с липсата на демокрация и ето защо този инструмент ще бъде отхвърлен от нас. Инструмента за стабилност, той е важен. И ние ще гласуваме за измененията, свързани с него. Въпреки, че а, имаме някои съображения, а, свързани с а, формулировките по този инструмент и а, ето защо ще изразим резерва. От страна на а, комисията Кристиан Виге. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, concernant euh, l'amendement technique sur les taxes, pour répondre à la, euh, По отношение, на техническото изменение и данъчното облагане. Това е едно техническо предложение, едно адаптиране към съществуващите инструменти, които разполагат с определена гъвкавост. По отношение на външната помощ, средствата от данъци не трябва да бъдат използвани или а, не трябва да се използват мита, а, за да се финансират данъци. Тук става въпрос само за а, гъвкавост. не трябва да се предвижда служаното от ДДС за неправителствени организации, които нямат договор отношение с съответната страна. Не може да има възстановяване на ДДС в този случай или възстановяване на ДДС по регионални програми. Това е доста сложно. Без спомената тук да няма никакво данъчно облагане. Господин Петиков и след това колегата Гал. Господин председателю, искам да се спра на това, което беше казано на колегата Гала. Справо казахте, господин Гала, че парламентът а, удря на камък по отношение на комисията и на съвета. Но всички сме на едно мнение, че ние имаме намерение да демонстрираме и на комисията и на съвета, че ние сме а, здрави и корави. През юни в пленарна зала ще бъде взето решението и след това заседание може а, пак да проведем една дискусия и а, твърдо да покажем нашата позиция. Колега Гал, Колегата Гале. For uh, the interventions, I would only reply to, to Mr. Galler if I understood correctly what he was. Благодаря, колеги, за вашите изказвания. Искам да отговоря на казаното с неправителствените организации. Много важно е тези изменения да се гласуват и комисията да измени първоначалното предложение, за да е възможно това да са допустими тези проекти. И това е ясно в нашия доклад. Така че онова, което гласуваме днес е в подкрепа на тази инициатива на комисията. Онова, което може, би, може да ви обърка тук е, че има два инструмента. ECR и IDHR, единия за демокрация и правата на човека – именно с него се занимаваме, а другия инструмент а, е, за развитие е за развиващите се страни. И те, той се обсъжда от съответната комисия. Но, що се отнася до инструмент за демокрация и права на човека, ние подкрепяме предложението на комисията. Надявам се, че това изяснява нещата. Налага ли се да повторя? И така, подкрепяме допустимостта на ДДС. Подкрепяме комисията и затова измененията са съвсем ясни в тази връзка. Добре. Благодаря. За работата преминаваме към точка 8. Предложение за резолюция за кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз. Знаем колко е трудно положението там, економическата криза, срива на банковата система и правителствената криза – която последва и предварителните избори. С навлизането на една проевропейски настроена политическа коалиция, исландското правителство взе решение да подаде кандидатура за членство на Исландия в Европейския съюз. Основната цел е да се възстанови економическата стабилност в страната. През септември миналата година комисията излезе с положително становище, но съветът все още не го е разгледал този въпрос, може би ще бъде включен в дневния ред на срещата на върха този месец. Нашият докладчик, господин Преда, посети Исландия миналата седмица и се срещна с много важни партньори, представители на правителството, парламента и гражданското общество. Оказва се, че има различни мнения по отношение на членството. Едни са за, други са против. И господин Преда обсъди с хората тези проблемите, свързани с кандидатурата. Затова призовавам колегата Преда да вземе думата и да ни разкаже малко повече подробности които са планирате куте. Ама avut ocazia да a е Благодаря, господин председател. Както казахте, миналата седмица имах възможност в Рейкявик да проведа среща с нашите колеги от Исландския парламент. Срещнах министъра по външни въпроси и министъра по въпроси на рибарството, много важни области за Исландия, както и въпроси свързани с сътрудничеството с Европейския съюз. Имах възможност да среща с представители на различни представители на гражданското общество, някои от които са за, други против присъединяването към Европейския съюз. Срещнах се и с ръководителите на профсъюзите, с представители на университети, журналисти е, и други организации на гражданското общество, така че да си изградя ясна представа за това как, е, как се възприема е, кандидатурата на Исландия за присъединяване. Както знаете, комисията има положително становище и очакваме и съвета в близко бъдеще да се произнесе по е, едно възможно членство на Исландия. А сега относно самия ми доклад. Работих по няколко а, важни а, теми. Най-напред политическите критерии. Както знаете, Исландия е страна с демократични традиции. Парламент а, с наистина образцова политическа култура от гледна точка на демократичните критерии. Така че а, нашите критерии в по-голямата си част са изпълнени. Обаче, както отбеляза комисията, има определени проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Искам да повторя това, което каза комисията относно независимостта на съдебната власт. Що се отнася до економическите критерии, Исландия вече е част от европейското економическо пространство и това показва способността на страната да се конкурира, да участва в един европейски пазар. От наша страна, както знаем, Исландия в последните месеци а, изживя една катастрофа. Виждаме положителни сигнали, които предполагат а, економическа стабилност. А, лицата, с които се срещнахме, предположиха, че в краткосрочен план ще има подобрения. Въпреки това, има един интензивен диалог в Исландия – във връзка с една проучвателна комисия по финансовата криза и колапса на банковата им система. Както и а, отражението, което те имаха върху економиката. Като това се счита, че ще бъде една основа за възстановяване на доверието в Исландия. Както виждаме, обаче има липса на доверие към политическите партии и във връзка и с проведените избори. Изборите имаха, може да се каже, малко изненадващ резултат. От економическа гледна точка има и още един много деликатен въпрос, който бих искал да повдигна, а именно двустранните отношения Исландия, Обединеното кралство и Нидерландия. В момента има процедури. Беше изпратено едно писмо до исландското правителство миналата седмица правителството заяви намеренията си да приключи преговорите с Обединеното кралство и Нидерландия. Сигурен съм, че в краткосрочен план можем да очакваме постигане на споразумение, но нека сега да се върна към а, възможността, капацитета на Исландия да изпълни своите задължения като а, член на Европейския съюз. Повечето от тях вече са покрити, защото, както казах, Исландия вече е част от, от европейското економическо пространство. Най-важните зони обаче са селското стопанство и рибовъдната дейност. Това е една тема, която непрекъснато възникваше по време на моите срещи в Исландия. А що се отнася до тези а, две области, те трябва да бъдат а, съвсем скоро покрити от една реформа. Това също се споменава в доклада. Мисля, че а, Исландия, комисията и държавите членки, като с един конструктивен диалог да намерят задоволително за всички страни решение. Относно регионалното сътрудничество, искам да наблегна на стратегическото, стратегическата позиция на Исландия. ако тя стане държава членка на Европейския съюз, тя ще бъде единствената, която е изцяло в арктическия регион. относно общественото мнение и подкрепата на разширяването. На този етап само 33% от гражданите на Исландия а, са за присъединяването към Европейския съюз. Но ситуацията е промелива, нестабилна. Всички политически партии, с изключение на социал-демократите, имат различни гледни точки по присъединяването. Има един солиден диалог. Както казах вече, страната има демократични традиции, открита е, отворена е към един диалог. За това аз насърчавам и призовавам комисията да подкрепи един такъв диалог и да се погрижи да се предостави възможно най-подробна информация, така че всички да бъдат чути. Благодаря. Благодаря. Четирима са се записали за изказване. Крайният срок за внасене на изменения е 3 юни, четвъртък. Причината е, че а, сме ограничени във времето. Трябва да приемем предложение за резолюция на време за срещата през юни, на която се очаква решение по даване на зелена светлина на преговорите с Исландия. Така че 6 вечерта, четвъртък, тази седмица е крайния срок. Благодаря, господин председател. Докладчикът Преда и аз през по-голяма част от времето бяхме съгласни, но един с друг. Но мисля, че в конкретния случай той е прекалено оптимистичен. Когато става дума за присъединяването на Исландия, няма политически консенсус. Той самия го каза. Що се отнася до финансовата криза, различни а, политически органи в Исландия а, искат присъединяване, но населението в по-голямата си част е против. Чуди се дали това ни дава основания да поканим страната да се присъедини. Ако смятате, че трябва да продължим в тази насока, бих искала да направя няколко бележки, най-напред относно параграф 8. Исландия има задължения в рамките на Европейското економическо пространство. Чудя се, защо господин Преда е толкова положителен в своите коментари. Доколкото аз разбрах, миналата седмица органа за контрол е написал писмо за процедура срещу Исландия така че да се а, постигне въвеждане на законодателство от тяхна страна, което те обаче не са направили. Става дума за схемата за положителни гаранции. Европейската зона за свободна търговия мисля, че Исландия не е готова за членство. Относно доклада на Европейската комисия и препоръките, той е още по-оптимистичен и от този на нашия докладчик. Те казват, че в областта на риболовство и селско стопанство, развитие и околна среда, финансовия сектор, всички те изискват още много усилия. Много работа трябва да се свърши, резултатите все още не са задоволителни. Именно това се изисква от Европейското економическо пространство. Ето защо мисля, че докладът е твърде позитивен. Радвам се, че комисията направи критични забележки и се надявам, че те ще бъдат включени Господин председател, не искам да оставям впечатлението, че следващата среща ще вземе решение а, относно Исландия, защото ние все още не сме в позицията да вземаме такова решение. Благодаря. Благодаря. Господин Танък има думата. E Благодаря, господин председател. Групата на консерваторите реформистите не, силно подкрепят членството на Исландия. Мисля, че отдавна трябваше да се случи това. И разбира се, ако кандидатурата постигне успех, това би бил отличен е, начин да се насърчат и да се насърчи и Норвегия, която е много по-голяма съседна страна. Е, Исландия е, е много стабилна страна, но след срива на отрасъл на финансовите услуги, страната е на ръба на фалита. Затова сега търсим някакъв начин да има многостранно преструктуриране на техния дълг и Великобритания участва в това, защото много от нашите граждани са вложители в исландски банки. И за в бъдеще този въпрос ще се обсъжда и по-нашироко в Великобритания. А той не бе въпрос обсъждан по време на предизборната кампания, но мисля, че правителството в Великобритания подкрепя този въпрос и смятам, че финансовата криза трябва да се разглежда като въпрос отделен от кандидатурата за членство. При всички положения исландските граждани заслужават членство в Европейския съюз, но трябва да получат и някои потвърждения от страна на Европейския съюз за тяхната риболовна индустрия и а, за риболовните територии. Това са много важни въпроси и, и те са важни и за Исландия, и за Норвегия, така че тези страни да могат да се присъединят без да рухне рибарството там. В Европейския съюз има доста напрежение вече и умора, натрупана около разширяването но а, не смятам, че Исландия може да се разглежда като проблем за Европейския съюз, тъй като тя не може да се разглежда нито като економически, а, економическа тежест за Европейския съюз, нито като заплаха, а, като страна източник на големи миграционни вълни. Благодаря, господин Сарджентини. Госпожа Сарджентини, извинете. Благодаря, господин председател. Като холандка, съм съгласна с казаното от докладчика, че двустранните споразумения не трябва да са пречка пред започването на преговори с Исландия. Извинете, господин председател, разсеях се за секунда. Та казвах, че те не трябва да представляват препятствие пред започването на преговори. Що се отнася до въпроса дали това е фактор в е, изборите в Холандия, е, това не е вярно. В е, Холандия се занимаваме основно с своите въпроси. Тук положението е доста по-различно от положението в Бал... на Балканите, където демокрацията те първа се изгражда. Исландия има една от най-старите демокрации в света и трябва да зачетем това. Гражданите там упражняват правата си. Ето наскоро имаше референдум за възстановяването на средства за Великобритания и имаше ясно, ясен вод против това и като цяло подкрепата за членството в Европейския съюз пада. Ние в групата на зелените с удоволствие бихме приветствали исландците, но няма как да ги каним, ако те не искат да дойдат. Ако допуснем кандидатурата на Исландия, тогава и ние трябва да си извлечем полки. Може много да научим от устойчивата им политика в областта на риболова, а, а не да продължаваме а не да допускаме нашите огромни мегатраулери да навлязат в тяхната риболовна територия и да изловят всичко. Исландия има нужда от устойчив риболов, за да оцелее. И има много неща, които можем да научим от исландците. Също така смятам, че е много важно Исландия да работи по надзора на финансовия сектор. Това, разбира се, не трябва да бъде е, задължително условие във връзка си с, с присъединяването, но трябва да настояваме Исландия да подреди економическите си въпроси. Господин Мадленер. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Във връзка с казаното от Рия Омен Ройтен, е, в този случай съм съгласен с нея господин Преда а, разглежда картинката в твърде розови краски. Резултата е във връзка с финансовите споразумения не е задоволителен. Референдумът е показал ясни резултати. Няма как да допускаме присъединяването на страна, чието граждани не искат да се присъединят, така че добре там да има референдум. Господин Талер, какво мислите вие по този въпрос? Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че подкрепям преговорите с Исландия и бих подкрепила присъединяването на Исландия към Европейския съюз. Поздравявам колегата Преда за добрия му доклад. Да, и по отношение на Исландия бяха намерени проблеми, свързани с правното им основание, свързано с отделни споразумения и спогодби. Притеснявам се от коментарите, направени от колегите от Холандия и то въпроси, свързани с ситуацията в Холандия преди провеждането на изборите там. Двустранните въпроси играят и голяма роля по време на тези преговори, така излиза. Бих предложил по време на следващата фаза, бих предложил на докладчика в такива случаи да се дават на страните определен срок, в който да разрешат тези двустранни, двустранни проблеми, например в рамките на 12 месеца. Ако не постигнат съгласие, тогава да се обърнат към Международно съдилище. Излиза, че сравнително незначителни а, проблеми а, могат а, да забавят ам, присъединяването на определена държава към Европейския съюз. Един международен арбитраж би могъл да разреши проблема на едно по-ранно ниво, преди нещата да се обострят. Подновяването на преговорите с Исландия би подчертало а, засиленото съзнание на Европейския съюз. Това желание на Исландия да стане държава членка е съвсем уместно. И ние трябва да събуди малко по заспалия процес на интегриране на Исландия. Македония и Албания също а, са а, кандидат членки на Европейския съюз. Господин Преда има думата. Tuturor colegilor care au intervenit. Cât privește întrebările doamnei Uman uh, Ruitan, sunt întrebări... Uh, Уважаеми колеги, искам да ви благодаря за изказаните от вас коментари. По отношение на въпросите, които бяха поставени. Това са важни въпроси. Дали Исландия е готова? Дали тя въобще се стреми към едно присъединяване? Това са много сериозни въпроси. Исландия, разбира се, има право да отговори на тези въпроса. На тези въпроси. Това не е наша задача. Да взимаме решение вместо Исландия, вместо исландското правителство, тъй като правителството изрази желание, съгласно член 49, да се присъедини към Европейския съюз. Така че възможно а, тази кандидатура да бъде приета. Бях опрекнат, че прекалено позитивно а, подхождам в доклада си по отношение на присъединяването на Исландия към Европейския съюз. Аз се надявам от а, своя страна, че съвета в, през юни ще вземе едно разумно и уместно решение. Не виждам някаква причина за отлагане на присъединяването на Исландия. Благодаря господин Танок за неговите коментари, за препратката, която той направи от Исландия към Норвегия. тази препратка ще бъде взета предвид от всички, според мен. Благодаря за всички изказвания, свързани с рибното стопанство в Исландия. Има много колеги, които подчертаха съществуващия проблем с този сектор. Разбира се, това е един сектор, по който трябва да се водят преговори. това е един сектор, който има дългогодишни традиции в Исландия. Благодаря на госпожа Сарджантини за нейните коментари. Тя спомена референдума. Да, Предвижда се референдум в Исландия след преговорите. Когато преговорите бъдат приключени, исландския народ ще има възможност да изрази своето мнение чрез референдум. В Исландия вече тази позиция е, е решена. по отношение на Европейската зона за свободна търговия. Когато получихме писмото миналата седмица, нещата бяха решени, получих изменение по тази тема. Няма да замета този проблем под масата, но докладчика, докладът беше готов, когато това писмо пристигна. Съгласен съм с това, което каза госпожа Сарджентини, че е, има на какво да се учим от Исландия. Коментарите свързани с е, референдума. Смятам, че съм засегнал този въпрос. Господин Танок, благодаря за вашите коментари. Относно срока, свързан с разясняването на двустранни въпроси. Нямам впечатлението, че има нужда от такъв срок. Тези разногласия между Исландия и Норвегия и Холандия. Убеден съм, че ще се намери бързо решение. А, искам да спомена също и проблема между Исландия и Великобритания, Исландия и Холандия. Обеден съм, че този въпрос няма да има отрицателно отражение върху преговорите с Исландия. Благодаря, казва председателя. Приключваме с тази точка от дневния ред и преминаваме към точка 5, 5 която беше прехвърлена и която се отнася до споразумението за реадмисия между Европейската общност и Пакистан. Господин Госпожа докладчика има думата. Благодаря, господин председателю. Това е третата дискусия по този въпрос. Много е актуално, защото се провежда в момента среща на върха между Европейския съюз и Пакистан. Имаше изменение, внесено от господин Преда. Искам да се спра на него. Аргументите, които са представени в това изменение, не са много убедителни. Споменава се, че споразумението Споразумението не съдържа контролът от страна на Европейската общност. Това също не е много убедителен аргумент, тъй като по време на заседание а, с експерти от Европейската комисия беше споменато, че парламентът не участва в една смесена а, комисия по контрол и че ам, има нарушаване на човешките права. Такава информация нямам. Аз не разполагам с такава информация. Ето защо, господин Пред, аз не съм убеден от това, което вие посочвате като аргументи. Смятам, че трябва да сме последователно, последователни а, при защитата на човешките права. По време на последната пленарна сесия в Страсбург беше споменато. А, че има недоволство, свързано с факта, че човешките права в Пакистан не се спазват, независимо от това дали са правата на жените, на религиозните малцинства и така нататък. И мога да се присъединя от казаното тогава, свързано с насилието, отвличанията, смъртното наказание, това, че не се признава и не се спазва Женевската конвенция за правата на човека. Това е на ситуация, която е незадоволителна, но тази ситуация трябва да бъде подобрена. Искам да подчертая, че предишното споразумение не а, беше оценено, не беше а, проведена оценка, свързана а, с, а, не, с неговото развитие. Разбира се, трябва да се поставят срокове, свързани с съставянето на смесената комисия за упражняване на контрол. както и въпроси свързани с правата на афганистанските граждани. Това всичко са въпроси, които могат да бъдат разяснени, по този начин да бъде усъвършенствано двустранното споразумение. Значит, парламент отхвърли въпроса с, с SWIFT, ставаше въпрос за гарантиране на личните данни. Да, това е важно но трябва да сме толкова решителни, когато става въпроси за гарантиране правата на човека а, и най-вече в тази връзка за правата на гражданите от Пакистан и Афганистан. Не трябва да забравяме този въпрос при подписване на споразумение за реадмисия. Трябва да поем нашата отговорност и задължение за спазване правата на гражданите. Парламентът трябва да действа последователно и с съзнанието за поемане на тази отговорност. Разбира се, това е първото предложение след приемането на договор от Лисабон. Да, това е Пакистан, можеше и да друга а, държава. Трябва споразумението да бъде до усъвършенствано. Аз съм за това, това споразумение да бъде отхвърлено, защото то не е задоволително. Благодаря за вашите коментари. Allora, prima il collega Preda e poi... Сега думата има господин Преда. Благодаря, господин председател. На предходни заседания на комисията вече изложих причините, поради които според мен парламента трябва да одобри предложения текст. Освен това, внесох изменения заедно с господин Штраса – обосновка, която а, отразява позицията на НЕП. Ние смятаме, че е необходима ясна законова рамка а, относно реадмисията, когато става дума за отношенията ни с Пакистан. Необходимо е да имаме една такава ясна правна рамка. Освен това, Ако изискваме от комисията да оцени предишни споразумения преди приемането на ново такова, не мисля, че а, това е основателно. Не мисля, че можем да въвеждаме такива предпоставки. Относно същината на самото споразумение, то ни позволява да включим въпроси, които са проблем за нас, най-вече на правата за човешкия човешките права. Пакистан обаче не е ратифицирало Женевската конвенция. държавите членки на Европейския съюз се съобразяват с международните стандарти за спазване на човешките права Що се отнася до това, че парламента няма да е част от съвместния контролен орган, който ще наблюдава реадмисията, този текст беше изготвен преди влизането в сила на Лисавонския договор. Сега парламента има нови правомощия в тази област и за в бъдеще би трябвало да има право да участва в в комисията. Това обаче не означава, че трябва да отхвърлим споразумението, което беше изготвено преди влизането в сила на Лисабонския договор. За това аз ви приканвам да гласувате за моето изменение. По този начин ще осигурим на Европейския съюз и на Пакистан една рамка за сътрудничество. Това е една изключително важна цел, нещо за което преговаряме от дълго време. Разбира се, можем да се опитаме а, да си подсигурим малко повече по отношение на човешките права, но това може да се постигне само при условие на сътрудничество с страната. От а, е, името на кое а, вече обясних позицията на моята група на едно предходно заседание на комисията – Съгласна съм с госпожа Кил Нилсен по всички точки, които тя отбеляза, с всичките аргументи днес. Мисля, че трябва да се възползваме от възможността да изберем правата на човека като приоритет по всички въпроси, свързани с беженците. Искам да ви обърна внимание на факта, че Amnesty International и а, други подобни на нея органи изразих а, критика по това споразумение и гласуваха против неговото приемане. Така за нас става много по-лесно да отхвърлим изменението на господин Преда и да отхвърлим и самото споразумение като цяло. Благодаря. Заклю... Заключенията на докладчика. Споразумението за партньорство и сътрудничество с Пакистан е в сила от 2004 година. Това никой не го поставя под въпрос. То не е засегнато от въпросите, които днес разглеждаме тук. Пакистан си сътрудничи с международната общност в борбата срещу тероризма. Това също е известен факт. Нека да се изясним. Има споразумения, които са в сила и които а, действат по своето предназначение. Това също не е тема на днешната дискусия. Мисля, че ние трябва да подобрим споразумението. Имаме огромно доверие на комисията и трябва да дадем възможност да осигури едно по-добро споразумение в защита на човешките права. Казвате, че човешките права са защитени по условията на споразумението, но, както отбелязаха неправителствените организации, има липса на контрол. Нека погледнем доклада, който беше публикуван от а, новата агенция на Европейския съюз по човешките права, публикуван през а, този месец. Според него, агенцията не е подкрепяна от правителствата, не е достатъчно независима и не се занимава с индивидуални жалби. Според този доклад има само 10 национални агенции, които се считат за приемливи. Националните органи, които отговарят за защита на данните в държавите членки, нямат право да изпълняват достатъчни проучвания в държавите членки те нямат възможност да изпълняват задоволително делегираните им задачи. Очевидно, можем да приемем, че има тревога относно правата на мигрантите. Ето защо смятаме, че споразумението за реадмисия и други споразумения, които в момента се дискутират, трябва ясно да казват кой е отговорен от двете страни и от Европейския съюз и от Пакистан за спазването на основните права на а, хората. Това е от мен. Благодаря. Председателя, в 4.30 този следобед ще гласуваме може би Комисията иска да вземе думата. Но очевидно не. Явно всичко е ясно. Благодаря на всички за свършената работа. И сега почивка до 11.30. A chi? La Commissione vuole Prego allora, signor. Eh, dottor Marius. Yes, uh, thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Искам да използвам възможността да подчертая важността на споразумението във връзка с нелегалната иммиграция към Европейския съюз. Е, има доста сериозен брой на незаконни иммигранти от Пакистан. След е, дълги преговори получихме мандат през 2000-та е, година. Считаме, че в тези преговори успяхме да постигнем едни балансирани резултати. Искам да напомня на членовете за регионалната важност на споразумението в контекста на сътрудничеството с Европейския съюз и борбата с незаконната иммиграция и от други страни, както и във връзка с преговорите с Турция. Целта на споразумението е да се засили сътрудничеството между администрациите на изпращащите и приемащите страни, така че процеса по реадмисия да бъде по-бърз. Споразумението е един административен инструмент. Той не се занимава и не засяга въпроса за статута на съответните лица и техните права. Индивидуалните права на човека са предмет на друго законодателство. Приемаме че а, този а, проблем е от а, изключително деликатен характер. Трябва да се вземат предвид а, правата на човека, но бихме искали да ви припомним, че има някои страни, които са били засегнати от незаконни иммигранти от Пакистан, които влизат на територията на Европейския съюз с помощ а, на лица, извършващи трафик на хора. И именно последните биха могли да получат определено послание от Европейския парламент а, с задържането на това споразумение. Ние ще продължим да информираме парламента по това и по други споразумения за реадмисия в съгласие с договорите и бихме искали да ви насърчим да продължите с това споразумение, по което се проведоха дълги а, преговори, което бихме искали да изпълним. Благодаря. Благодаря.